Allora, cominciamo perché siamo in ritardo. Per quanto riguarda eh, il punto 3 dell'ordine... Малко закъсняваме, така че да започваме. Трета точка. Съобщение на председателя. Посочени са кои са езиците на превод. Излъчва се по интернет. Казва ми се, че има 10 е, членове от е, парламента на Парагвай, делегация от парламента на Меркосур. На 21 до 23 юни те ще присъстват на това заседание, така че добре дошли. Точка четвърта от дневния ред. Програма на съвместна комисия, успоредно с комисията при бюджет, която започва утре 23 юни и продължава до 25 юни в Харватска. По отношение на делегацията Харватска, комисията ни е предоставила информация, която може да бъде от полза за делегацията. Комисията, имате ли допълнителни предложения, които искате да представите на комисията под бюджетен контрол? Сега имате възможност, ако не продължаваме по-нататък. Нямате нищо. Добре. В такъв случай успяхме да наваксаме закъснението. Точки 8, 9 и 10 ще бъдат разгледани заедно. Това е съвместната дискусия по пакета касаеща Европейската служба за външна дейност. В тази връзка, точно преди началото на заседанието, Днес след обяд получих бележка от секретарията, където се говори за Европейската служба за външни отношения. Председателят призовава заред залата. Неформално секретариатът забелязва, че след постигането на политическо споразумение между съвета, комисията Европейския парламент, вчера в парламент, в Мадрид. Изглежда, че Комисията по външни работи, АФЕТ, в парламента, ще може да приеме доклада на 14 юли на следващото заседание. Ако това е така, всички комисии, които трябва да представят становища, ще трябва да бъдат готови до тогава и да се приели становищата си преди 14 юли. Следователно, нашата комисия също ще трябва да приеме становището на следващото заседание, което, както знаете, на 12 юли. Това ще включва и период за превод, което означава, че крайният срок за внасяне на изменение трябва да бъде края на тази седмица. Петък, 25 юни до 12 часа на обяд. В противен случай няма да успеем да се подготвим и да допринесем към работата на комисията АФЕТ. Мисля, че това бе една важна предпоставка, за да започна работа по точки 8, 9 и 10. Сега искам да дам думата по Европейската служба за външни отношения на господин Калфин, докладчика. Благодаря, господин председател. Аз няма да говоря дълго. Тъй като, може би, колегите си спомнят, че последния път на практика представих доклад без формално да го представим пред вниманието на членовете на комисията, заради решението, което взехме, да не започваме каквито и да са процедури, преди да получим четирите предложения, свързани с Европейската служба за външни отношения. Да ви напомня, че става въпрос за рамкови доклад за създаването на службата, където водеща комисия е АФЕД, господин Брок и господин Ферховщад от АФКО са докладчици и са докладчици на този доклад. И това е доклада, който би могъл да бъде прият от парламента преди лятната почивка. Има още четири документа, където парламента има правомощия за съвместно вземане на решение. Това е промяната в бюджета, правилника за служителите и промяната в бюджета. По отношение на докладите на Брок и Ферховщад, сега, след като вече имаме всички документи от комисията на масата и се провежда много сериозен диалог между четирите страни като представители на парламента, комисията, съвета и службата на висше върховния представител, имаме малко повече яснота какво може и какво не може да се постигне. В продължение на дълго време, всъщност до вчера, парламента настояваше бюджета на службата за външни отношения да бъде обвързан с бюджета на Европейската комисия, за да се използват добре познатите процедури за приемане и контролиране на бюджета. Това изглежда не е възможно. Много твърд беше отказа от страна на съвета. Факт е сега е, че споразумението вероятно ще има да има отделен бюджет по глава 6 в бюджета на Европейския парламент и той ще се отнася само до административните разходи на службата за външни отношения, докато оперативните разходи ще бъдат е, в бюджета на комисията. Следователно, парламентът ще има пълно право за освобождаване от отговорност за бюджета на службата, както имаме и за институциите. Отново Това ще бъде точно освобождаването отговорност за административните разходи. И така. Важната точка за нашата комисия е, че ние трябва да освобождаваме от отговорност оперативните разходи в процеса на освобождаване отговорност на Европейската комисия. Това ще създаде известни проблеми от гледна точка на бюджетната комисия. Следователно, ние сериозно настоявахме и стигнахме до общо споразумение – комисията да представи пред Европейския парламент документ, който показва всички разходи, свързани с службата за външни отношения, когато процедурата за примерите на бюджета за следващата години влезе в парламента. Така че парламента да има цялостно виждане за разходите, свързани с външните дейности. Друг един въпрос, който е много важен за нас, е въпроса за линията на отговорност по отношение на освобождаването. Тъй като имаме прехвърляне правомощие между комисията и службата за външни отношения на различните етапи на бюджетна процедура, ние рискуваме да няма ясна отговорност, когато стигнем до освобождаването. Например, планирането на средствата идва от е, службата за външни отношения, след това изпълнението отива при комисията и след това комисията натоварва ръководителя на делегацията, който е член и назначен от е, службата за външни отношения да изпълнява бюджета. Това създава редица проблеми, повечето от които са свързани с възможностите някой да претендира, че няма ясна отговорност при тази при това прехвърляне на функции и отговорности между институциите. Следователно, бихме могли да предложим и смятам, че комисията ще приветства такъв един подход, да се създаде една система от предпазни мерки, така че да не чуваме тук в комисията по бюджетен контрол обяснение, че някой не може да носи отговорност за разходване на бюджет на Европейския съюз поради промяна в отговорностите. И има редица конкретни идеи, които биха могли да бъдат включени, така че комисията, която ще отговаря за оперативните разходи, да има пълно доверие и пълен контрол над ръководителите на делегации до степента на изпълнението на бюджета и по отношение на този конкретен въпрос. Друг един въпрос е свързан с вътрешния контрол. В споразумението, което бе постигнато вчера, са включени текстове, свързани с ОЛАФ и с ангажирането на службата за външни отношения, както и на държавите членки, да подпомагат работата на ОЛАФ. Стои въпроса също и по отношение на вътрешния одит, включен един текст, който, честно казано, според мен не показва съвсем ясно, че вътрешния одит на Европейската комисия и вътрешния одит на службата за външни отношения ще си сътрудничат, когато става въпрос за одит на оперативните разходи. Според мен това трябва съвсем ясно да се посочи. Вътрешния одит на Европейската комисия, след като комисията носи отговорност за оперативния бюджет, трябва да има правата да извършва всякакви видове проверки и проучвания в рамките на обхвата на оперативния бюджет, който се изпълнява от ръководителите на делегациите. Така че бих могли да поясним този текст. Не съм сигурен точно откъде дойде тази конкретна формулировка, но определено си струва да обменим мнения по нея. И така това са основните въпроси, свързани с възможностите на парламента правилно да контролира средствата, разходени за службата за външни, външни дъшения. Има някои по-дребни неща, които не си струва да повдигаме. Днес казвам, че са дребни, защото лесно се разрешават. Например, отговорността на ръководителите на делегации или временните агенти, това са представители на държавите членки в службата за външни отношения, когато и ако те напуснат службата, те трябва да носят отговорност за действията си по времето, когато са били в службата. Но това са въпроси, които имат много конкретни отговори и няма нужда сега да навлизаме в подробности. И накрая по отношение на процедурата, за да се стартира процедурата, както казахте, господин председател, и да имаме официалната възможност за внасяне на изменения – аз представям проекто становището, което съм изготвил за предишното заседание на Комисията по бюджетен контрол, което означава, че то не е изцяло актуализирано по отношение на развитието и разговорите до сега, но има го на всички езици, така че можем да започнем процедурата на измененията. Аз самият ще внеса някои изменения, някои от тях вече са раздадени сред вас като информация, за да можем да актуализираме това проекто становище по отношение на постигнатото на вчерашните преговори, 4 преговори. От гледна точка на нашата комисия, мисля, че можем да завършим своето становище, да го представим на и да сме готови за гласуването за юли и ще имаме доста работа по отношение на други части на решението, най-вече финансовия регламент, който така или иначе през десента ще стигне до, до нашата комисия. Благодаря. Ja, vielen Dank. Ähm, ich möchte einfach mal anregen. Госпожа Кресле, искам да посоча, че колегата Калфин актуализира стария проект, защото това, което имаме пред себе си е старият проект и е, трябва да се внесат изменения, скъпи колега Калфин. Аз мисля, че за нас това е една много мъчителна процедура и би било по-добре, ако вие сте взели предвид е, новите развития от вчера. Това, което имаме пред себе си на масата, няма да ни помогне да минем напред. И затова искам да помоля е, вие да актуализирате е, тази информация, защото е, тя е необходима за бюджетния контрол. Новите изменения трябва да бъдат взети предвид и смятам, че това, което имаме пред себе си, трябва да се измени в една-две точки, но иначе нещата могат да останат така и е, трябва да бъдат е, включени измененията в всички заседания, в които сме участвали, а това сега е третото заседание, което засяга Европейската служба на външни отношения, навсякъде се казваше, че е, трябва да се предостави на политическите групи е, сами да решат това до гласуването през юли. И за това аз искам да е, се противопоставя на това, че ние по принцип се конфронтираме с нещо, което не е много подходящо за бюджетния контрол. Затова ви моля, преработете този материал сам – и е, това, което имаме пред себе си като декларация, то не съдържа всичко, което беше постигнато е, като споразумение, ще доведе само до объркване. Е, работа ще има секретарията, работа ще имат службите за писмен превод. Ние се стремим към една чиста процедура, в която да може да бъде включено нещо и за бюджетния контрол. Например, точка 3 и 4 където се предвижда, че вътрешният одит и комисията в бъдеще ще отговарят и за Европейската служба за външни отношения. А тук имаме добър опит с другите децентрализирани агенции. Аз мисля, че ние самите трябва да си създадем като бюджетен контрол една много изчистена процедура, защото в крайна сметка тази процедура засяга и нас. Благодаря. Grazie, onorevole Gaia. Господин Гар. Благодаря, господин председател. Аз имам един въпрос към вас. Вие току-що казахте, че трябва да вземем решение на 12 юли, доколкото съм разбрал правилно. Сега ние се намираме в една малко особена ситуация, защото от една страна трябва да подготвим процедури, за които не знаем кога ще започнат да действат, а от друга страна ще трябва да се справим с сроковете. Аз разбрах предизвикателствата, пред които сме изправени последния начин. Имаме една възможна правна рамка за службата за външни отношения и е, за нея се споразумяха всички е, тук е, представени политически групи. И е, също така се предвижда да не се нарушават е, нашите права като парламент е, при определени решения и е, също по отношение на Staff Regulation е, не бива да се нарушават правата. Ако правилно съм разбрал, е, ние би трябвало да се подготвим за това е, на време да предадем нашето мнение като комисия към доклада на Брок. Но ако съм правилно информиран, 12 юли е късна дата, защото през последната пленарна седмица а, би трябвало да се направи това през юни. Ако нещата са така, а, то ние би трябвало да избързаме с процедурата. Ивайло Калфин е разработил нещо и ние по основателни причини няма да се занимаваме с този въпрос на следващото заседание, защото казахме, че докато нямаме всичко на масата, а измененията не бяха днес пред нас, няма да се занимаваме с окончателния вариант. Сега обаче аз за малко притеснен въпросът е дали ние от документа от 11 май и от документа, който току-що получихме, не би трябвало в един по скорошен момент да изготвим консолидирана версия, защото мисля, че петък е, е последният ден, в който е, трябва да внесем измененията. Ивайло Калфин самият може да прояви голяма инициатива по отношение на тези изменения, но е, ние като съвет на координаторите също можем да упражним съответното влияние. Ако успеем, ние можем да предадем а, съответните изменения, които са необходими. И доколкото виждам, що се отнася до датата 12 юли, а, според мен а, тя а, не е подходяща. И вторият въпрос. Всички в комисията когато може да се консолидира този документ, а мен ми се струва, че това е по-скоро въпрос на копипейст, отколкото на политически съображения. Та питам, няма ли да е възможно да имаме в относително кратък срок една консолидирана версия, която да послужи като база за да установим съответните изменения. Благодаря. Да повторя казаното по-рано. Преди да почне днешното заседание, получих една бележка от секретарията, в която се предоставя информация с поразумението, сключено вчера в Мадрид, АФЕТ ще вземе своето решение на 14 юли. Това означава, че становищата от съответните комисии трябва да бъдат представени преди тази дата. Затова датите, които ми даде секретарията, е, че становищата от наша страна трябва да бъдат предоставени до 12 юли. Предложението на секретарията е за да се вземе решението на 14 юли до 25 юни, до обяд, трябва да се представят предложенията за изменения. Днес ние трябва да вземем решение как да процедираме, защото, както виждате, сме притиснати от времето и трябва да решим по какъв начин ще действаме. Като се съобразим с графика, който имаме пред себе си днес. В комисията по бюджета също беше представен проект, обаче не беше установен крайен срок и защо трябва да бързаме, след като а, ние сме засегнати от тази процедура и аз трябва да кажа, че цялата процедура не ми харесва и няма смисъл да а, я провеждаме. Аз а, смятам, че а, всичко това създава изключително много работа, не смятам, че е въпрос на копипейст. Това са 32 страници и по принцип тук а, трябва както казах миналия път, предложението да се преработи изцяло, защото още тогава не беше в задоволителен вид. Аз мисля, че е, трябва много ясно да се очертаят моментите, в които става дума за бюджетен контрол. Затова питам, че и моля е, колегата Калфин да изготви проект на английски язик, който е актуализиран, така че ние да си спестим измененията. Ако обаче започнем от начало, ще трябва да внесем 30 изменения. За какво трябва да го правим това? Както и да е, това е нещо, което не е обвързващо за нас. Ние просто сме тласкани към процедура, която от самото начало искахме да избегнем. И е, още а, е, на времето беше казано, че може да се избегне тази процедура, така че аз а, е, искам а, е, наистина да а, не а, се говори за а, административния бюджет на Европейската служба за външни отношения. Говори се за някаква сума от 10 милиона евро, но все още не е ясен колко е административния бюджет аз смятам, че парламентът е, блокира нещата. Е, нямам такова намерение, но все пак някои неща предварително трябва да бъдат изяснени и ако разгледате е, това, което е представил колегата Галтиери, Смятам, че е, ако се залечат е, две-три точки, за да не се получават недоразумения, бихме могли да продължим по-нататък, е, защото в крайна сметка основното ще се свърши в финансовия регламент. Както казах, искам да си сме, спестим а, малко безсмислена работа и а, Комисията по бюджет ще се съобрази с а, мнението на политическите групи следващата седмица, как да се процедира по-нататък с доклада на а, Брок, аз мисля, че в Страсбург можем едно кратко заседание да проведем по доклада на Брок и това, което предлага Калпин за съвсем кратко време. Госпожо Греслер, доколкото разбирам, вие казвате, че не трябва да имаме крайен срок за представяне за изменения, така както предлага секретарията, а да изчакаме заседанието на комисията по бюджета и заседанията на политическите групи. Да, колегата Кафин ще вземе е, предложението на колегата Галтиери е, в комисията по бюджет и ще напише името си отгоре. И аз е, искам само да посоча, че а, само по една точка не съм съгласна с това, което а, представи колегата Галтери и ако а, приемем този вариант, ще можем да а, гласуваме по-бързо. Моето условие е да променим проекта. Ако колегата Калфи не направи това, ще трябва ние да направим това. А, това за нас ще означава много работа и а, всъщност на нас ни не е необходим един актуализиран проект. Разбирате ли ме? Просто а, този проект, който се представя от средата на май, сега вече имаме нови сведения – нова информация и ако секретариатът не напасва този проект, ще трябва да стане с изменения, а точно това искам да си спестя. Председател, ако политическите групи решат това да стане през юли, следващата седмица ще можем да открием последния срок от 24 часа или 2 дни а, е, за предложението на Калфи. В Страсбург ще можем да гласуваме в понеделник или във вторник и в среда да представим а, е, този доклад вече на пленарно заседание. Благодаря. Господин Калфи. Uh, Благодаря, господин председателю. Трябва да приемем процедурата, която е в интерес на нашата комисия. Съгласен съм с госпожа Гресле, че този документ не отчита последните договорености, но мисля, че трябва да отидем дори по-далеч от последните договорености. Аз, например, не съм удовлетворен изцяло от това, което беше договорено вчера. Не знам как е при вас. Затова считам, че трябва да отидем малко по-далече, поне в нашата комисия, от това, което вече беше постигнато вчера. Но ако Предлагате да преработя доклада, аз мога лесно да го направя до края на днешния ден, но тогава ще ни е необходимо повече време за езиковите версии. Нова среща на комисията, ще се нуждаем от време за представяне на измененията. След това трябва да имаме заседание на комисията за приемането на окончателния вариант. Боя се, че до тогава ще стане така, че доклада ще влезе в пленарна зала без становището на Комисията по бюджетен контрол. Това становище не представя действително последните изменения. Нека да ги внесем чрез предложения за изменения, вместо да отежняваме процедурата. Не мисля, че това трябва да е така. Колегата Галтиери би имал същия проблем в Комисията по бюджет. Ние правим уникално предложение – преводачите да превеждат същата версия за две комисии. Затова не мисля, че това, което казвате е правилно, защото проблемът е същия и за комисията по бюджет. Когато политическите групи следващата седмица вземат решение, гласуването ще е в Страсбург. Тоест една седмица по-късно, ако стане така, ако не, е, и без това ще имаме повече време. Аз мисля, че това е една доста неефективна процедура. Аз не съм готова да се подложа на една такава процедура. Аз не съм виновна за това. Миналия път казахме, че е твърде рано. Не съм виновна и за това, че е избрана такава процедура, но не виждам защо трябва да изменям стар вариант, към който са представени изменения. Potremmo anche eh, far sì, siccome quanto eh, е, comunicatoci dal segretariato Добре, нека да направим така това, което ни съобщи секретарията в неофициалната версия, защото официална версия нямаме. През следващите часове можем да решим докладчика по точките 8, 9, 10. Това са докладчиците Калфин, Байшлис и Херцог да установят контакт с работната група на Европейския парламент и а, е, с докладчиците от а, е, другите комисии, за да видят как, е, то каза госпожа Гресле, доколко съществува свободно поле за действие, скоро да бъдат внесени измененията. Господин Либерацки. Засаде пан сформулава внес... Господин Либерацки, благодаря ви много, господин председател. Тук още направихте предложение, което точно мислех да направя аз. До, бях до някъде дезориентиран, слушайки господин Калфин и госпожа Греслер. Защото изглежда госпожа Глесер мисли неща, които докладчика не мисли, което всъщност ни води до едно състояние на дезинформираност, така че поддържам вашето предложение – тези, които отговарят за точки 8, 9 и 10, да се съберат и след това да видим точно до къде сме стигнали. Не става въпрос само до бюджетната комисия, защото и комисията по бюджетен контрол, заедно с бюджетната комисия, трябва да вземат решение. Разбирам обосновката на госпожа Греслер. Не иска тя да поема цялата тежка работа. Не става въпрос наистина за ленивост, но наистина всеки от нас има някакъв лимит на енергия. И мисля, че това е един от онези случаи, че наистина няма смисъл да се прави нещо излишно. Благодаря. Можем да изслушаме господин Белчитес, точка 9 по изменение на бюджета. Благодаря, господин председател. Колеги, моята ситуация може би е Оле, още по лесна говоряки за коригиращ бюджет, защото има само една сума, която е 9 милиона 555 хиляди евро за 2010 година. Тази сума е разделена на две категории – 8 милиона 570 хиляди от допълнителната вноска на държавите членки като процент от БВП и друга една част като данъци, други приходи и части от пенсионни фондове. Моето мнение по никакъв начин не влиза в конфликт с въпроса, който се обсъжда между госпожа Греслер и господин Калфин. Това е нещо, което сме обсъждали и преди. Искам съвсем накратко да го повторя. Смятам, че трябва да отбележим, че бюджета за 2010 година предвижда допълнителен общ персонал 1625 души, част от комисията и част от съвета 100 нови члена на персонала ще бъдат наети. Административните разходи ще се финансират от бюджета на комисията и от 1 януари следващата година службата за външни отношения ще има отделна, отделен раздел бюджета, както се договорихме. И това ще бъде едно от основните разпоредби. Това са някои от основните аспекти, които сме обсъждали до сега. Това е необходимостта да се подсили парламентарния контрол, както и изпълнението на външните действия, предвиждането на нов раздел в бюджета, за да осигури гладката дейност на службата, отделянето на административните разходи, Отчетите ще се представят от комисията. Трябва да осигурим парламентарен бюджетен контрол и процедура на освобождаване от отговорност за административните разходи, отнасящи се до комисията, както и необходимостта да се осигури неутралност на бюджета, за да се избегне дублирането на дейността на службата за външни отношения с дейностите на други европейски институции. Смятам, че тези принципи на работа трябва да бъдат приемливи. Ще предоставя документите за превод и трябва да определим сроковете, които да бъдат договорени. Много благодаря. Ако няма други изказвания, можем да преминем на следващата точка което е правилника за длъжностни лица, пакет от мерки за Европейската служба за външна дейност, госпожа Херцог. Господин Гайер, всъщност. Аз не съм госпожа Херцог, обаче отново съм поставен в трудната ситуация да представлявам госпожа Херцог. Трудна е ситуацията, защото Относително кратко време преди заседанието получих документа от госпожа Херцог. Не можах да го науча на Изус и за това ще представя нещата не толкова гладко, колкото би искал. Тук се взети предвид съображенията на нашата комисия от юли по отношение на измененията на правилника за длъжностите лица. Госпожа Херцог на миналото заседание засягна някои от тези съображения. Днес представи документ, който в основната си част се концентрира върху нещата, които ние в комисията обсъждахме като основни моменти. Основният въпрос е как да задължим длъжностните лица на работа в Европейския съюз, което а, е, при а, е, служителите на европейските институции е много по-лесно, отколкото в националните институции. Госпожа Херцог а, е, в а, а, проекта на становището си а, поставя акцента върху ясно разграничаване на отговорностите си, най-вече по отношение на освобождаването от отговорност и по отношение на самата отговорност, там вече много ясно трябва да се уреди как функционират нещата във връзка с боравенето с финансови средства в Съветския съюз, във връзка с а, това а, кой е оправомощен да издава заповеди и така нататък. Също така се поставя акцента върху факта, че лоялността и независимостта на всички длъжности лица и служители е, се определят от Европейския съюз и те нямат отговорности е, спрямо държавите, от които ги изпращат. И накрая въпроса е, Тук формулировката ми беше малко грешка. Извинете, става дума за е, доста заличени е, пасажи, които да не събуждат някакво съмнение в проекто документа. Тук става дума за дисциплинарните въпроси, става дума за отговорностите, как също Става дума за това как се издават заповеди и е, как длъжностните лица на Европейската служба за външни отношения разпределят своите отговорности. За това става дума в този е, документ. Благодаря. Siamo adesso ai punti 11, 12 e 13, doveva essere il relatore onorevole Rivellini, ma mi ha comunicato il Точка 13. Греслер, alla quale do la parola. 13 точка. Госпожа Греслер ще замени докладчика. по изменение на регламент 1605-2002 на съвета за финансовия регламент, приложим за общия бюджет. Благодаря. Искам да извиня колегата Ривелини. Финансовият регламент е всъщност това, което в кавички представя нещо, което в крайна сметка е цялостната конструкция, но тук ние като бюджетен контрол имаме много важна функция, защото трябва да уредим точно най-малко три точки. Първо, без финансовия регламент службата за външни отношения няма да се превърне в институция. Ако ние уредим нещата така, че в член 1, който в всички три изменения на финансовия регламент ще е, бъде включена – това означава, че всички институции, които са сформирани след приемането на Лисабонския договор, ще трябва да попаднат в този член Европейския съвет, а пък Европейската служба за външни отношения не е институция по този смисъл сега. Заедно с колегата Ривелини сме единни в това отношение, че трябва да има само една уредба, а не няколко пъти да трябва да изменяме нещата. Тук не трябва да смятате, че обявяваме война на европейските институции. Просто смятам, че работата трябва да се свърши веднъж. След това смесване на правомощията когато а, става дума за архитектурата на Европейската служба за външни отношения. Това трябва да се избегне по най-добрия начин. Посланиците на Европейския съюз, които ще работят в тази служба, ще оперират със средства на Европейския съюз. Това е проблем не само за нас, но и за Европейската сметна палата, тук а, има много критични м, точки посочени в становището. Аз а, мисля, че тези лица трябва да бъдат а, с статут на подотчетни лица и а, то също и спрямо нас. Комисията им възлага като задължение да представят годишна декларация за управлението на средствата в делегацията. Ние подкрепяме тази годишна декларация, защото тя ни е неотложно необходима. Аз мисля, че ще настояваме на тази точка, защото съвета я заличи. И ако ние е, предвидим тези декларации, трябва да се предвиди и възможност ние да е, получаваме достъп до тях което означава, че а, те ще трябва да ни бъдат представени при поискване. И също така а, 10% от бюджета за развитие ще се управлява от тези лица и ако си спомняте за дебата за Афганистан, и според мен посланника на Европейския съюз там е много подходящ партньор за разговори. Е, с нас. Смятам, че е много важно тези неща да намерят широка подкрепа. След това е, ще има бюджетни линии за всеки специален представител и е, също така мисиите на съвета ще трябва след това много точно да се отчитат, много по-точно, отколкото до сега да се отчитат отделните пара по тях. Сега по отношение на посланиците на Европейския съюз, тук си мисля какви са правата и задълженията на комисията, ако те не са доволни какви са всъщност правата на комисията, ако, не са, ако тя не е доволна от тяхната дейност. Тук също мисля, че трябва някои точки да се разработят, за да се гарантира влиянието на комисията върху посланиците на Европейския съюз, които не са част от нея, но разходват европейски средства. Сега, що се отнася до освобождаването от отговорност на комисията, това ще се въведе и за Европейската слъжност за външни отношения. Що се отнася до отговорността, ние трябва да я засилим по отношение на държавите членки. Отговорността отговорността е нещо съвсем конкретно. Тя не може да бъде само върху хартия. И аз мисля, че ако един посланник бъде преместен в Корея, в Северна Корея, може би това ще бъде а, е, кошмар за него. А, е, и а, е, точно тук а, ще трябва да действа в по-голяма степен отговорността. Сега, а, що се отнася до освобождаването от отговорност, мисля, че колегите знаят какво представлява това. Колегите обаче мислят, а, че уредбата на а, освобождаването от отговорност е само на хартия. Не е така. Какво ще правим, когато се пристъпи към практическата процедура на освобождаване от отговорност. Имаме смесване на правомощия и тук трябва да изчистим нещата и ще трябва да настояваме е, в бъдеще да се гарантира възможността за е, самата реализация на освобождаването от отговорност. Също така е, временните служители – трябва да а, имат уреден статут по начин, който да позволява истински контрол. След това установявам, че ако а, ще се откажем от някои права, свързани с освобождаването от отговорност, на практика ще трябва да бюджетираме Европейският фонд за развитие. Това е многократно искане на парламента. Много пъти сме гласували по него и мисля, че трябва да отразим всичко това някъде на хартия. И една а, от а, точките, с която не съм съгласна с господин Галтери, а именно а, комисията а, да бъде вътрешен аудитор на службата за външни отношения, защо, защото е, по принцип комисията трябва да има достъп и да запази този достъп до дейността на Европейската служба за външни отношения, оперативния менеджмент, що се отнася до него. Е, тук е, ние също ще трябва да запазим правото си на получаване на достъп. Сега, това вече е една доста детална дискусия, но аз изложих основните точки, които според мен трябва да се уредят а, точно. Що се отнася до графика, когато съветът а, приеме а, този регламент, може би през юли, след това а, с решение на съвета ще се открие а, съответната процедура, може би след първо и второ четене от наша страна. Това не е толкова важно. За мен е важно по тези основни точки да имаме подкрепата на колегите. Аз работя още по правилата за приложение и по въпроса как а, посланиците на Европейския съюз какви правомощия трябва да имат, за да знаят, че те изпълняват една много отговорна функция в службата за външни отношения. Това е което исках да посоча. Благодаря. E e Вие разгледахте трите точки в дневния ред 11, 12 и 13. Извинете. Точка 12. Еми добре, тогава ще продължа с точка 13. Тригодишен преглед на финансовия регламент. Този тригодишен преглед съществува отскоро и Всъщност, мисля, че това е проект, проекта, който е най-интересен, защото предлага най-голямо поле за действие по отношение на упростяване. Всичко останало е по-скоро излишни ядове. Тригодишният преглед е много амбициозен. Комисията представи добри предложения. Повече от половината от всички параграфи са засегнати. От 180 параграфи 90 са засегнати и аз искам да насоча вниманието ви, че РЕКАС, съгласно междуинституционалното споразумение, от 2001 година означава, че а, ние а, можем да се занимаваме само с а, онези а, членове, с които не се е занимава комисията. Ние сега консултираме правната служба относно а, нашите правомощия за действие, защото от това а, зависи и а, Лисабонският а, преглед а, на финансовият регламент. Ако остава дума за рекасти, ние нямаме шанс да да а, засегнем всички членове на финансовият регламент в тази процедура. Аз мисля, че Лисабонската част може да се направи накрая, защото всъщност ще трябва да се засегнат онези членове, които са необходими. Аз мисля, че упростяването е много важна задача на парламента и затова моля за разбиране относително малкият преглед на а, финансовият а, регламент а, след Лисабон да се направи. Аз а, е, мисля, че е, някои членове не трябва да се включват в тригодишния преглед, защото тя ще бъ... този преглед ще бъде много амбициозен. Ние е, ще трябва да огледаме трите процедури, уважаеми колеги, и аз мисля, че процедурата на сътрудничество е уредена в член 51 е, и е, смятам, че финансовият регламент е много подходящ точно за тази е, процедура. Много ви моля да не се смесват тук различни съдържания, още повече, че става дума за параграфи, които са засегнати и в двата случая попадат в правомощията и на нашата комисия и на бюджетната комисия. Комисиите могат да работят много добре заедно, вместо да поставят акцента върху това да воюват помежду си. годишният преглед, мисля, че до края на годината ще бъде представен за първо четене и ние ще се опитаме а, още през десента да а, бъдем готови, защото се засягат много членове и а, също така а, паралелно се работи по мерките за приложение. Виждате, че работата е много а, комплексна, а за Лисабон там предвиждам нещата за следващата пролет и а, проектът а, ще трябва да се представи едва след като се об... изяснят всички неща с комисията. Конкретни резултати, които са предвидени там, а, ще трябва да могат безспорно да се прилагат поискат и от комисията. Така изглежда за момента графика и аз мисля, че ние ще успеем както и миналия път, когато имахме много добро взаимодействие между словенският министр и колегата Паро, когато ние се опитахме да поддържаме това добро сътрудничество. Мисля, че тригодишният преглед на финансовият регламент ни дава възможност да превърнем този финансов регламент в инструмент, с който се работи по-лесно и аз очаквам някои облегчения във връзка с изследователската дейност, комисията, що се отнася до финансовите правила за специализираните фондове, ще трябва наистина да работи по-активно. Единственото, което виждам е тук във връзка с специалните фондове. Това са лихвите по предварителното финансиране, е, върху, от тях можем да се откажем, а вече правилата за участие в е, рамковата изследователска програма, аз е, настоявам, че хората, ще трябва, които отговарят да повишат лихвите, защото всъщност основната критика е за бюрокрацията и за тези повишавания на лихвите в предварителния Стади, А що се отнася до това а, ние водим а, много продължителен дебат от, с комисията. От а, години трябва да а, престанем да работим с а, правни текстове, които самите ние нарушаваме и с това приключвам. Господин председател, благодаря. Благодаря. господин Жван Жан от съответната генерална дирекция на комисията. Получава Благодаря, господин председател. Може би да се върна към някои от въпросите, които бяха споменати от госпожа Греслер в нейното изказване. На първо място относно финансовия регламент и предлаганите промени след влизането в сила на след създаването на Европейската служба за външни работи. Става дума за ориентация, която беше ясно очертана от Европейската комисия и от съответните а, дирекции, които искат да се завиши контрола върху ръководителите на делегации, то повсеместно. Тези предложения обаче бяха отслабени в съвета. Стигна се до формулировка, свързана с асистентите за генералните директори, тяхното подпомагане. Ние Приветстваме заявеното желание на Европейския парламент да се засилят системите за контрол и ролята на ръководителите на делегации. Преди да бъде дадено становище за точността на отчетите. Също да се разгледа и въпроса за бившите командировани служители, тяхната отговорност. Ние а, разглеждаме предложенията на Европейския парламент и считаме, че правилата, които ще се прилагат към бившите времени а, длъжностни лица или пък а, национални дипломати, тези правила ще ни помогнат дори тогава, когато те напускат Европейската служба за външни отношения, да носят отговорност. Едностранно ние можем да ви предоставим цялата нужна информация. Що се отнася до вътрешният аудитор – Вчера по инициатива на представителите на Европейския парламент беше постигнато съгласие по формулировката. Тази формулировка, по наше мнение, не изключва ситуации, при които може да се е, реши вътрешният аудитор е, на службата да, вътреш... да бъде вътрешният аудитор на комисията. Решението, което беше обсъждано вчера в е, Мадрид, се базира на сътрудничеството. Ясно е, че сътрудничеството ще е много по-лесно, ако вътрешният аудитор на службата бъде и вътрешен аудитор на комисията, така че не можем да изключваме възможността вътрешния аудитор на комисията да извършва тази функция. Относно графика, комисията е заявявала тук и в е, други комисии на Европейския парламент, е, колко важно е решенията да се вземат бързо, за да може тази служба да започне своята работа, възможно най-скоро през есента. Това е доста дълъг срок. Партньорите ни от третия страни очакват създаването на тази служба. Те чуват за нея различни неща, започват да губят търпение, което подкопава доверието към тази служба. Ако продължи забавянето допълнително. Сега няколко думи за преглед на финансовия регламент. Става дума за преглед на всеки три години и за преработка. Това, което имам предвид, че има предложение за промяна. Ако няма съществени промени при преработката, тогава възможностите за маневриране не изискват съществени промени. Става дума за преразглеждане. И мисля, че парламентът, съгласно действащите процедури, трябва да има възможност да представи предложения за изменения, като комисията вземе решение по тях и заяви своята позиция. за общия финансов регламент и неговата връзка с секторните финансови регламенти. Имах възможност да изразя становището на комисията по този въпрос в миналото. Европейската комисия придава огромна важност за съглавосъмността между тези два типа финансови регламенти. които трябва да се разглеждат в контекста на следващата финансова рамка. В комисията по бюджета господин Домбровски предостави много ясна информация по този въпрос. Той привлече вниманието върху необходимостта да се спазват основните принципи, така както са заложени в финансовия регламент. Ние организираме нашата работа по такъв начин в Генерална дирекция бюджет, че след като секторните правила бъдат изготвени, те да бъдат в съответствие с финансовия регламент. Искам да уверя госпожа Греслер, както и останалите членове на комисията, че техните мнения ще бъдат отчетени. Много благодаря, с което можем да минем към следващата точка от дневния ред. И това са трудностите, които изпитват държавите членки при управлението и системите за контрол. Програмния период 2007-2013 година. Господин Ролан Блумайер е тук. Първо ще дадем на него думата, след това ще дадем думата на докладчика господин Либерацки. Thank you. Yeah. Um, I'm going to... Благодаря. Аз накратко ще ви представя едно проучване, което бе проведено през последните 6 месеца. Доста различни области на политиката. Сега се връщаме обратно в Европейския съюз. Говорим за структурните фондове и по-конкретно за затрудненията на държавите членки, които са изпитали при създаването на системите за програмния период 2007-2013 година. Съвсем накратко, четирите области, които ще разгледам, това са цели на тази задача, метода, който приложихме, констатациите и накрая някои заключения и препоръки. Като начало, какво се искаше от нас? Искаше се от нас да разгледаме трудностите от, на държавите членки от е, една критична гледна точка, но да посочим и решенията. Ударението, разбира се, върху изпитаните затруднения от страна на държавите членки, но от нас се поиска също и да посочим в кои области може да се постигне едно усъвършенстване в управлението и контрола на структурните фондове за бъдеще. Съвсем набързо, каква е мотивацията, защо е необходимо това проучване при затрудненията в управлението и контрола? Една от причините или някои от причините за тревогите, които накараха парламента и комисията да поръчат такова едно проучване, са данните, които показват бавно оценка на съответствието, както и прегледа на системите за контрол и управление по различните оперативни програми и се оказва, че напредък е доста по-бавен от очаквания. Така че през ноември 2009 година имахме около 75% одобрени системи, което засяга и процента на плащане към държавите членки, така че ако разгледате процента на плащане към края на 2009 година, виждаме, че те са сравнително ниски, когато ги сравним с предишния програмен период. Например, ако сравним 2002 година в предишния програмен период с 2009 от сегашния програмен период, третата година от програмния период, виждаме доста сериозна разлика в напредването на процента на плащанията по общата помощ от фондовете. По какъв начин подходихме към това проучване? На първо място се извърши много кабинетно проучване. Европейската комисия ни облегчи с представянето на много данни по оценката на системите за управление и контрол на държавите членки. Академична работа бе извършена и в тази област, след което и извършихме едно проучване на 47 органа за одит от 25 държави членки. 47 от тях отговориха на нашата анкета. Извършихме и интервюто в 6 държави членки – България, Испания, Франция, Германия, Латвия, Гърция, Латвия и Португалия, извинете, без Германия – това е малката зелена графика в долния край на екрана, където показва процента на отговорите по отношение на обхванатите одитни органи. Около 50% са обхванали в 93% от държавите членки и с разгледани 70% от помощите отпуснати в програмния период. Какви бяха главните въпроси, които зададохме при анкетата и интервютата. Интересувахме се какъв е опитът до днес по отношение на рамковата програма, регулаторната рамка, какъв е опита по отношение на създаването на организационните структури, управляващите органи, сертифициращите и одитни органи, какъв е опита с действащите лица, т.е. човешките ресурси, които са необходими за действието на системата, инструментите, инструментите, информационните системи, които се използват и управленските системи. И накрая два по-общи въпроса. Смятате ли, че има баланс между контрола на структурните фондове и интереса към целите и съдържанието на политиката и накрая какви са препоръките за следващия програмен период. Това е един ходен документ, който всъщност посочва всичките ни констатации. Той дава всъщност една снимка на основните ни заключения. И така, започвайки с нормативната рамка, Констатацията тук е, че 52% от респондентите смятат, че тук са изпитани затруднения, по-малки или по-големи. За 15% тези затруднения означават забавяния в изпълнението на програмите. Основните причини за тези затруднения в този контекст контекста на правната рамка, е възприятието, че изискванията понякога не са достатъчно ясни или че има празноти в тях. 60% от респондентите посочват този основен проблем. По отношение на организационните договорености и създаването на одитен и сертифициращ орган – в различните области, които обхванахме. Това е единствената област, която получаваме най-положителна обратна връзка. Около 45% от респондентите само твърдят, че са изпитали затруднения. Тези затруднения са свързани основно с създаването на нови институции. Интересно е да се види, че, например, въпроса за ограниченото разделение или конфликта на интереси – между различните задачи на структурните фондове изглежда не е проблем през този програмен период, може би възоснова на конкретния интерес към този въпрос от предходните периоди. Стигаме до действащите лица, т.е. човешките ресурси, размера на персонала, който е посветен на действието на системата, качеството и опита на този персонал. Отново Мнозинството от респондентите изразяват загриженост. 40% от респондентите смятат, че са малко затрудненията. 18% смятат, че трудностите са доста по-сериозни, които засягат изпълнението и напредъка на плащанията. Основната причина, която може би не е толкова изненадваща, са затруднения с размера на персонала. Около 70% от респондентите отбелязват, че брой на служителите е проблем. Нещо, което в много интервюта бе посочено, бе, че на фона на економическата криза има ограничения в броя на персонала в много администрации. Изискванията за контрол обаче означават, че са необходими повече кадри, така че трябва да се обърне внимание на този въпрос. И накрая по отношение на управленските информационните системи системите за комуникация. Това е областта, в която получаваме най-много отрицателни отговори. Около една четвърт показват е, важни затруднения, една трета показват сериозни затруднения по отношение на въвеждането на новите управленски информационни системи. Тук се прави разграничение между обратната информация между старите държави членки и новите държави членки. Въпроса за ограниченията на персонала засяга по бюджетен начин държавите членки. И накрая, по отношение на цялостните заключения, където зададохме въпроса по време на интервютата, има ли едно такова възприятие, че баланса между контрола и съдържанието вече не е необходимия правилен баланс. Цялостната обратна информация, която получихме в тези разговори, е, че да, вероятно нормативните изисквания в сегашната правна рамка имат сериозна склонност към подчертаване на контрола, което разсейва вниманието от въпросите на съдържанието. Така че конкретните проблеми, които произлязоха доста силно, че бенефициентите са наистина задържани от изискванията за финансов контрол, което понякога задържа проекти в областта на иновациите с многото си осложнения, които води след себе си контрола. И на крайна сметка около 70% от анкетираните смятат, че управлението на структурните фондове е свързано с много повече време за съответствие и контрол на изискваните, отколкото по отношение на постигането на конкретните програмни цели. В заключение, почти всички анкетирани посочват, че е необходимо да се решат тези затруднения, да се въведат повече опростени процедури, да се оптимизират управленските и контролни аспекти. Нещо, което е особено важно в този контекст е, че не трябва да има драстични промени, а промените трябва да бъдат постепенни тъй като са били много, необходими много усилия за създаването изобщо на системите през този период. Така че много внимателно трябва да се обмисли как да се подходи към усъвършенстването на системите. И може би последен момент от е, заключенията в изследването на кои области трябва да се обърне повече внимание – много от отговорите са свързани с е, предоставянето на по-навремени, ясни и окончателни насоки по отношение на програмния период с по-малко промени, с насочване на вниманието към измами и нередности. Сега, ако преминем към препоръките, въпросите, които са свързани с това къде се поставя по-голямо ударение в разговорите, въпросът за пропорционалността. Пропорционалността е свързана и с общия регламент. Разбира се, има и някои освобождавания относно изискванията към много малки програми, но ако разгледаме някои от данните, които обсъждахме с управляващите органи на малки програми, видяхме, че само много малък брой програми се възползват от тези освобождавания. Много от програмите за развитие, които са, например, на Прага, от 750 милиона, виждаме, че само 29 от тях всъщност извличат полза от тях. И има малки програми, които всъщност не се квалифицират, защото не могат да отговорят на изискването за минимална сума. Говорихме много за оптимизирането на контрол на одитите в е, хоризонтално ниво. Виждаме ролята на държавите членки. Тук може би оставаме с убеждение, че има много висока степен на дублиране не е достатъчно добре разграничена дейността на управляващия орган, сертифициращия орган и ходитния орган. Това води до интерпретации, че наистина има дублиране на контроли, особено ако тези различни функции са на различни нива в държавата Шенка. Например, ако на ниво одитен орган това се извършва само на централно ниво, докато управляващите органи действат и на регионално ниво особени осложнения навлизат в е, програмите за териториално сътрудничество, където има някои сценарии, при които органите всъщност са разположени в различни държави членки. Друга една област, е, която разработихме до някъде в е, доклада, е вертикалното оптимизиране. Първите одити показват, че много от одитните работи разглеждат едни и същи проблеми в програмите. Може би наистина трябва да се оптимизират и уеднаквят. Много сериозно наблюдение има по отношение на, от страна сметната палата. В годишните одитни доклади виждаме, че се извършва много голям брой мисии в държавите членки всяка година. Миналата година мисля, че са около 900 мисии. Попитахме колко от тези мисии в държавите членки с съвместни мисии с самите държави членки, одитните органи или регионалните одитни органи. И всъщност научихме, че е доста ограничена дейността в тази област. Има пилотна дейност за разработване такива съвместни одити. Холандия, Чешка република и Дания са примери в това отношение много регионални и национални одитни органи органи, когато четяха своите доклади, поставяха въпроса защо няма повече такива. Така че може би явно трябва да засилим това вече съществуващо сътрудничество и да се пристъпи към по-съвместна работа. И съвсем накрая, по какъв начин трябва да се подходи за това усъвършенстване? Един от въпросите, който бе повдигнат пред вниманието на парламента вече, е, че Опростяването на мерките, прияти през 2009 година и които предстоят да бъдат прияти тази година, не е извършено след едно систематична оценка на въздействието върху нормативната рамка. Държавите членки трябва да бъдат ангажирани по-сериозно в съществуващите процеси в работните групи Една трета посочи, че са консултирани по този въпрос. Друга една трета или всъщност мнозинството смята, че никой не се е консултирал с тях и са имали затруднения да се ориентират в това, което е предложено за опростяване. Благодаря, давам думата на господин Либерацки. Благодаря, господин председател. Ако ви позволите, ще искам да ще припомня началото на това изследване. Първо капацитета на структурните фондове и след това квотата на грешките. От е, това изследване става ясно, че около средата на този период на подпомагане между 2007 и 2013 година ние имахме следните цифрови данни. 12% от плащанията в сравнение с предходния период, което означава, че имаме положителна тенденция и отрицателните явления по отношение на интензивността не настъпиха. Вие можете да обясните това с трудности на отделните държави членки и с кризата, но същевременно получаваме една картина, която отразява натрупване на задължения между 2010 и е, края на е, периода на подпомагане. Второ, квотата на грешките, тези 12% плащания там имаше 11% засегнати от квотата на грешки, т.е. тази квота на грешките е обезпокоително високо. През 2009 година възникна някаква надежда по отношение на квотата на грешките но вие посочихте и това, което откриваме в изследването, а именно това, което ни интересува най-много. Ниска квота на грешките, възможно съразмерно освояване на средствата през целия период и постигане на целите. И тук искам да подчертая нещо, което беше казано, че контролът изисква много усилия и а, понякога от се губи целта от погледа, всъщност за каква цел са предназначени тези средства. Тук искам да подчертая, че комисията трябва да съдейства за спазване на принципа на съразмерност. Обаче не става дума за това е, постигането на целта да се замени с безкрайен контрол. В обобщението и в препоръките искам също да подчертая нещо. Господин Бломайер много добре го формулира. Има четири основни е, сфери, в които, е, за които се отнасят тези препоръки. И имаме е, квота на задоволство около 40%. Имам предвид страница 74 от изследването. Всички препоръки изискват по принцип не изискват някакво финансиране. Става дума за по-ефективно по-ефективни институции, за по-ефективни комуникации, за по-ефективна уредба, по-добри контакти между бенефициентите на плащанията и съответните държави членки. Просто понякога е необходима по-добра организация. Ние като Комисия по бюджетен контрол си зададохме въпроса дали системата предвижда мерки за радикални промени. А отговорът е следният. 33% от анкетираните подкрепят концепцията за основни фундаментални промени, което означава, че 64% са на мнение, че системата е функционира добре и че не са необходими е, фундаментални промени, а само някои вътрешни промени във връзка с е, обезпечеността с персонал, по-добра комуникация между държавите членки Европейската комисия и е, бенефициентите на структурните фондове. Така че, имайки предвид целта, която сме си поставили, можем да установим, че получихме изследване, което от една страна страна дава отговор на въпросите, които очаквахме и второ е, създава едно много надежно впечатление и трето пледирам за това да приемем с задоволство това изследване и да благодарим сърдечно на господин Бломайер и на неговия екип. Благодаря. Гресле. Благодаря, госпожа Гресле. Благодаря, господин Бломайер. Това е много хубаво изследване. Аз обаче съм малко в неведение, защото има много хора, които трябва да прилагат европейското право, но не го разбират. Как мога аз да прилагам нещо, което не разбирам? Аз мисля, че а, тук има много а, празноти, които следва да се запълнят. Опитахте ли се вие да запълните тези празноти и да изясните нещата? в смисъл такъв, че да изкристализират ясно няколко групи. След това имам въпрос по таблица 11 на страница 32. Очевидно, днес имаме по-малко нередности като брой, обаче всъщност размера на сумите, които се поставят на карта, е по-голям. Сега, тук би било добре, ако а, ние имаме достъп до вашите данни и а, накрая в обобщение какво да правим. Аз лично съм а, малко а, безпомощна след а, 5 години занимания с бюджетен контрол а, по отношение на проблеми, свързани с прилагането на европейското законодателство – в смисъл а, такъв, че а, малко яснота трябва да се внесе в тази сфера. Благодаря. президент. Господин Гайер, благодаря, господин председател. Аз а, признавам, че имам известни проблеми с а, интерпретацията на това изследване. Всички ние смятаме, че структурните фондове служат за по-голямо сближаване в Европейския съюз и те са всъщност едни от най-важните инструменти, с които разполага Европейския съюз. Ние управляваме тези структурни фондове разделно. Знаем от резултатите на Сметната палата, че квотата на грешките при структурните фондове е много голяма и знаем също, че грешки възникват основно на равнището на държавите членки. Сега господин Бломайер проведе анкета сред държавите членки и мисля, че Тук данните трябва да се интерпретират много по-дълбоко, отколкото се смята, че е необходимо, но все пак аз ще задам въпроса си, но малко предисловие преди това. Не познавам орган в света, административен орган, който да се радва, когато получи нов правилник всеки си казва чудесно, аз сега ще имам една а, чудесна система, ще получа, но а, не е така. Всеки си казва, о, сега ни чака нещо ново, което едва ли е добро. Така че още в самото начало се поставя въпроса за ефективността на новите правила, което означава, че тези администрации, ако че стигат до извода, че нов правилник би ги натоварил, това не ме изненадва. Това е реакцията на всеки административен орган по света. Административните органи схващат това на първо място като ненужно бреме, тези промени на системата. След това високата квота на грешките. това дискредитира един от основните стълбове на Европейския съюз. Ние трябва а, просто а, да си представим как а, ще се обсъждат а, тези материали на пленарно заседание и каква ще е реакцията на крайно а, десните групи. От всяка грешка ще се прави измама и така нататък. Но не всички са евроскептици и не всички имат а, това мнение. А, Сказва се в това изследване, не обръщайте такова внимание на контрола, концентрирайте се върху измамите. Обаче, ако вляза в ролята на държава членка, аз ще разбера много добре какво означава това. Няма да има толкова много контрол върху разходите. Всяка е, сметна палата, всеки е, нейн представител след втората чаша вино казва, че е, нещата не са толкова патални. И сега, според мен, всяка форма на контрол извън европейската столица се възприема по-скоро като бреме, а не като помощен инструмент. Сега, ако се концентрираме върху борбата с измамите, тогава, а, като погледна с какъв а, ентусиазъм, а, тук съм саркастичен, а, държавите членки разследват случаи подадени им от Олаф, аз мисля, че борбата с а, измамите а, трябва да бъде възприята от самите държави членки много, много по-сериозно. И накрая има впечатление, че имаме Гордиев възел, който можем да разсечем само когато се концентрираме върху темата опростяване и е, се вземем с нея много по-решително, отколкото преди. Защо? Защото това ще е, намали е, ненужните правила като брой до някъде държавите членки и техните администрации ще са ядосани, че се въведат нови правила, но те ще са отпростени, но в крайна сметка всички могат да бъдат доволни. Само трябва да имаме предвид квотата на грешките да не се увеличи, защото тогава ще имаме проблема е, изместен на друго място. И за това въпросът ми е дали е, от това изследване може да се съди за поведението на държавите членки, че основните мотиви за техните отговори е, се крият в е, това, е, че за тях е, предложението от Брюксел, свързани с контрола, се възприемат като бреме. Благодаря. Господин Господин Балчитис, благодаря, господин председателю. Структурните фондове са много сложно нещо, особено в новите държави членки. Там има неща, които трябваше да бъдат направени за кратко време. За това съвсем естествено е в някои сектори, в някои области да има слабости, дублиране на информация, прекалено много изисквания. Това беше неизбежен период и е много добре, че сега навлизаме в нов етап, когато сме се поставили за цел да упростим нещата. Аз подкрепям колегата Либерацки, че този процес следва да бъде оптимизиран, да бъде подобрен и че трябва да се подобри прозрачното освояване на средства. Въпросът как да стане това не е лесен. Държавите членки се казва, че трябва да се ангажират в по-голяма степен, но за държавите членки е трудно да упростят процедурите. Може би е необходимо да тръгнем в друга посока, като предоставим повече отговорности на Европейската комисия, за да осъществява тези сложни задачи. Именно Европейската комисия е тази, която е запозната най-добре с проблемите в 27-те държави членки и може да прави предложения за 5-7 държави членки по какъв начин да се упростят процедурите на базата на примери от други държави членки. Това е един от подходите, който можем да приложим за справяне с проблема. Мисля, че ролята на Европейската комисия трябва да бъде засилена. Благодаря. Времето напредва. Сега давам две минути за заключителни думи на господин Блумайер. Благодаря ви. Вместо да правя някакви заключения, ще се опитам набързо да отговоря на трите въпроса, които поставихте на госпоза Гресле. Вие попи... поискахте допълнителни подробности. Има допълнителна информация. Аз работя в управлението на програмата в рамките на Европейския социален фонд. Има много идеи, много неща, където считаме, че повече детайли биха помогнали. Проекти за генериране на приходи. Има доста дълги дискусии как да се направи всичко това, как да се разрешат проблемите с разходите, как да бъдат фиксирани тези разходи, как да се подобрят основните насоки от самото начало. Различните държави членки, различните региони интерпретират нещата по свой начин. Имаше дискусии, но имаше а, ясни правила, които посочваха а, как трябва да се процедира, какви са общите норми, които а, се очаква да се изпълняват. Нашето намерение при проучването беше да кажем нещо за ефективността на системите, не само от гледна точка на бързината, с която средствата достигат до бенефициентите, а по-скоро дали сме се умяли да намалим степента на грешки чрез въвеждането на нови системи, дали тези нови системи са доказали а, своята полза. Ние поискахме от Олаф да ни предостави информация, която да ни позволи да сравним нещата във връзка с нередностите в Фонда за регионално развитие. Но данните ни ни позволиха да кажем, да, системата работи, при по-низка стойности, но обем малко е нараснал. Какви са причините за това? Има значителни забавения за сегашният програмен период. Проучването за съответствие приключи съвсем неотдавна. Не разполагаме с достатъчна информация за дейността, за действието на системата. Поне такова е мнението на хората, с които разговаряхме. И на последно място ние не се опитваме да омалуважим който и да е от въпросите. Вярно е, че и в управлението на програмите, по които работя, всяка промяна в средносрочна и дългосрочна перспектива, дори да цели подобряване на, на нещата, не винаги се възприема добре, защото хората предпочитат да работят с нещо, което им е познато, отколкото с нещо, което не знаят как ще се развие. Хората се вълнуват от целите на кохезионната политика до а, реализирането на проекти, свързани с иновации, с научно-изследователска и развойна дейност. но те често трябва да се фокусират върху други въпроси, което ни им позволява да работят в области, които ги интересуват. Така че, може би, се налагат някои драматични промени. Но това проучване не ни позволи задълбочен обмен на информации. Някои от становищата, изразени от одитните органи, е да могат да изразяват свободно мнение, не просто да запълват кутийки. Действително има признаване, че повече ефективност следва да бъде постигната на ниво държави членки. Защото действително има много одити на регионално, на национално ниво, което понякога дразни. Благодаря. Следващата точка е специалният доклад на Сметната палата на ефективността на подкрепата от Европейския фонд за развитие за регионална економическа интеграция в Източна Африка и в Западна Африка. Господин Стас, благодаря, господин председател. Колеги, съжалявам, че току-що се включих в заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Целият следобед всъщност, или по-скоро целият ден бях в е, Комисията по екология, където участвах в гласуването. Исках да задам въпроси на комисията и просто не можех да изляза без да съм задал въпросите си. Този специален доклад от страна на Сметната палата бе разглеждан на предишно заседание – и бе представен от Сметната палата. Аз тогава не присъствах, защото боледувах. В работния документ, който имате пред себе си, се съдържат препоръки от страна на палатата. И аз мисля, че те трябва да бъдат поставени в контекст и да бъдат изострени. Особено по отношение на това, че тези препоръки са част от процеса на освобождаване от отговорност. Разговарях с самата сметна палата, след това и с представител на Европейската комисия. Диалогът бе добър. Дадени бяха отговори от страна на комисията. Успях да преработя някои от първоначалните си препоръки и смятам, че крайна сметка въпросите са съвсем ясни. Докладът на Сметната палата е един от е, по-добрите доклади на Сметната палата, които съм виждал. Всеки, който прочете доклада, ще бъде, според мен, ужасен от ситуацията в тази област на политиката. Тя е крайно незадоволителна и трябва да се предприемат действия. Трябва да се направи нещо заради липсата на взаимно допълване между стратегията за национално и регионално развитие. И това трябва да се направи в комисията. В точка 2 съвсем ясно казвам на комисията, че преди октомври 2010 година информацията трябва да бъде представена пред нашата комисия в пълни подробности, за да се види къде нещата не вървят добре, къде са предприяти коригиращи действия, но това трябва наистина да бъде предочитани. И ако, не, ако получим тази информация от октомври 2010 ще можем да я използваме в процеса на освобождаване от отговорност следващата година. Едно от нещата, които ясно се посочва в доклада, е липсата на капацитет в регионалните организации в източна и западна Африка. Тук имаме и една средносрочна оценка – наистина трябва да се обърне внимание на казаното от Сметната палата по този въпрос. Има суми, които наистина трябва да бъдат преразгледани. Дали в посока нагоре или в посока надолу, но това зависи от самата оценка. Много безпокоително е да видим, че в голям брой от изследванията на палатата не са успели да стигнат до крайна преценка по проектите. В приложение трето на доклада на Сметната плата може да се види, че наистина някои от нещата може да са съвсем основателни. Аз обаче не смятам, че това нещо може да се остави без дискусия. Преди октомври 2010 година се казва, че оценката на проектите трябва да се представи пред нашата комисия, което ще ни даде възможност да използваме процес на осуждане от отговорност. Може би ще бъде още по-добре Европейската комисия да бъде представлявана във всичките регионални организации от ръководител на делегацията. Препоръка номер 6. Аз призовавам комисията до 1 септември 2010 година да представи подробен доклад за изпълнението на препоръките от доклада, защото много често се получава един добър доклад от Сметната палата с много практични препоръки, но след това няма последващи действия. И те просто си остават на хартия. И не се предприемат действия по тях. Затова и искам от комисията преди 1 декември 2010 година да представи доклад за последващите действия. В препоръка 6 посочвам, че това, което очакваме от комисията е нещо, което също трябва да бъде проследено. Този специален, специален доклад идва тук на бюрата ни в Комисията за бюджетен контрол, но не винаги се действа по тях в други комисии на парламента и други органи, които са заинтересовани от това. Например, съвместната парламентарна асамблея трябва да обърне внимание на този специален доклад на Сметната палата. Струва ми се, че както от гледна точка на африканските представители, така и от гледна точка на Европейския съюз, парламентарната асамблея може да играе положителна роля. Тя може да насърчава градивния диалог и да усъвършенства сътрудничеството економическото сътрудничество и източна и западна Африка. Крайна цел е да се постигне по-високо ниво на економическа интеграция в тези региони от днес. Има части в Африка, където това сътрудничество е по-добро, отколкото в други, но за нас това остава сериозно предизвикателство. Благодарен съм много за този специален доклад. Знаем, че по принцип това не е нещо, по което се гласува, то просто се дава на докладчика за следващата година, но ще можем да продължим двустранните контакти в този контекст. Благодаря. Представител на комисията. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на докладчика, господин Стас, за срещата, която проведе с нас. Благодаря ви му и за полезния обмен на мнения. Искам да уверя всички ви, че ние разглеждаме констатациите в доклада на Сметната палата е, по много сериозен начин. Вече започнахме последващи действия с двата региона. Постигаме добър напредък в източна а Африка, насърчавайки местни и регионални организации да подобрят координацията си помежду си, да работят съвместно. Освен това, предлагаме допълнителна помощ в тяхна подкрепа. Всичко това води до по-добро прилагане в източна Зап... Африка. За съжаление, в Западна Африка нещата не са толкова окоръжителни и през едните месеци ще отдадем приоритет към въпроси, свързани с ефективността и бързината на прилагане. Що се отнася до препоръките на докладчика, мога да потвърдя, както се предлага в точка 2, комисията през октомври ще представи в Комисията по бюджетен контрол доклад за извършваното от нас по тези регионални програми. Също следващата година предстои средносрочен преглед на тези програми. Ще разгледаме капацитета за освояване. Възможно е да се увеличат или намалят средствата, които се предоставят в светлината на констатациите. През октомври ние ще изготвим доклад по тези проекти, които оценяваме. По точка 5 за акредитираните ръководители на делегации. Ние в Джибути повишихме статута на делегацията ни сега ще има пълноправен ръководител на делегацията, който ще работи заедно с Комисията по развитие. Така в Западна Африка навсякъде има на място ръководители на делегации. Ще изготвим и друг доклад за последващите действия, свързани с препоръките в доклада на Сметната палата. И в заключение искам да потвърдя, че гледаме на тези препоръки много сериозно. Благодаря ви. Grazie. Se non ci sono altri interventi. Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат, можем да преминем към следващата точка, именно точка 7 но преди това госпожа Гресле иска думата. Съжалявам много, че толкова често се изказвам днес, но искам да благодаря на колегата Стас. А, това, което каза представителя на Европейската комисия, за мен е малко очудващо. Понякога а, а, си мислим, че нашия малък свят си насъвърти. Този а, доклад, а, според мен, а, като че ли отразява липсата на сътрудничество и за това, според мен, а, в. А, връзка с службата за външни отношения, комисията даде някои обещания и също така Нека това да бъде повод за нас, нещата да бъдат разгледани малко по-сериозно. До сегашните резултати са обнадеждаващи и когато имаме предвид новите организации, то аз съм доста песимистична в това отношение. Имаме една молба. Това, което ни е необходимо е един преглед на средствата, които получават делегациите в Африка от Фонда за развитие и колко средства от тях се са бюджетна, бюджетни средства и колко са други средства. Това ме интересува, защото трябва да си помислим кои всъщност от посолствата биха могли да бъдат затворени. Благодаря. Благодаря. Продължаваме по-нататък по упростяване на изпълнението на рамковите програми за научни изследвания. Алдо Партичело е докладчик по становище. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми дадохте възможност да работя по това проекто становище. Както знаете, научните изследвания са много важни и те са включени в стратегията за 2020. Пролетният съвет одобри плана за 2020 година в сферата на научните изследвания и иновациите. Целта е да се създаде приоритети, основни насоки, да се подобрят условията за научни изследвания в цяла Европа, за да се постигне максимален ефект. Тези инициативи трябва да бъдат привлекателни, те трябва да бъдат близки до изследователите, да имат възможност те да участват. Те трябва да са на отворени за предприемачи, за университети. Ние искаме да се опростят програмите за научни изследвания в Европа. Седмата рамкова програма предвижда доста опростяване, намаляване на сроковете за предоставяне на субсидии, намаляването на бюрокрацията в управлението на системата. 27 април беше а, датата, на която се прие документа, но а, сложността продължава. Заложени са доста механизми в рамкова програма 7, различни възможности а, за а, отпускане на средствата. Необходимо е да имаме общи принципи, а не многообразния подход, който има в момента. По този начин ще се оптимизират информационните системи и стандартите. Добре е, че в съобщението на комисията се говори за опростяване на изпълнението на рамковите програми в съобщението се подчертава възможността да се постигне оптимизиране в рационализирането на управлението в рамките на сега съществуващите стандарти, като се разгледат процесите, практиката, инструментите, които използва комисията към момента и да се види по какъв начин може допълнително да се съкратят сроковете. На следващо място да се адаптират сегашните системи, да се огледат разходите, да имаме едно ни по-широко базирани практики за отчетоводяване, да се намали нивото на грешки. На трето място да се премине към система базирана на резултати. Този подход ще ни позволи да фокусираме контрола върху техническата и научна страна, а не толкова върху финансовите аспекти. Това изисква и съответните административни реформи в счетоводните системи. Доволен съм от предложенията за опростяване и изясняване, които бяха направени от името на Комисията по бюджетен контрол, мога да кажа, че нашия принос ще намали различните интерпретации и ще допринесе за намаляването на грешките. При изготвянето на осмата рамкова програма трябва да се предвиди система на финансиране, която е прозрачна, която е стабилна, която е ясна, система, която е базирана на еднаквото прилагане на европейските норми и която може да гарантира ефикасността и ефективността на научно-изследователските програми в цяла Европа. Ние трябва да можем да отговорим на очакванията на участниците. Трябва да имаме ясни способи за отчитане на разходите, които да бъдат отделни за персонал и други цели. Когато говорим за разходите за персонал, който се занимава с научно-изследователска дейност – нормите за търгове и прочие. Важно е правилата да са ясни и да бъдат оповестени своевременно, за да не се допуска несигурност, каквато имаше при изпълнението на сегашната седма рамкова програма. Освен това, трябва да се целим към въвеждането на система на финансиране, която да отчита резултатите а не само върху евентуалните разходи. Благодаря. Още няколко неща, които искам да кажа по този доклад, но тъй като времето не стига, ще бъда съвсем кратък. Преди всичко искам да приветствам доклада на комисията и становището на докладчика и да кажа, че това вероятно ще създаде наистина основата за бъдещи дискусии по рамкова програма 8. И така, няколко неща. На първо място, наистина трябва да сме сигурни, че има баланс между риска, свързан с иновациите, защото без иновации няма напредък и необходимостта да се харчат по един отговорен начин средствата. Наскоро обсъждахме въпроса за висшето образование в Велс. На първо място наистина се изискват по-ясни правила за одит. Освен това бе казано, че ще бъде полезно, ако има един по-дълъг период за уведомление за поканите за търг освен това, намирането на партньори от други държави членки ще бъде наистина полезна помощ за откриването им. Освен това, трябва да бъдем много внимателни при разширяването на плащанията на общи суми и на фиксирани суми. Определено сме загрижени за това, че не можем а дали ще можем да искаме възстановяване пълните разходи в бъдеще, ако тази идея бъде разширена. След това няколко бързи бележки по предложенията на докладчика. На първо място по точка 1, където той призовава за упростяване на мерките. Мисля, че трябва да дефинираме точно какво означава упростяване. Говорихме по този въпрос много в миналото, в настоящата комисия, но наистина е необходимо конкретно дефиниране на тази дума. И накрая по точка 6, където се отправя призов за система на финансиране на базата на резултатите от начата работа. Смятаме, че това е съвсем справедливо, но едно предупреждение по този въпрос. Много ще бъде трудно да предугадим дали научната изследователска работа ще доведе до конкретни резултати или не. Така че макар да подкрепям този параграф, мисля, че трябва да бъдем много предпазливи, защото не бихме искали да не да обезкуражаваме научно-изследователски проекти. Успредно с тези коментари искам да направя няколко изменения, които ще представя по-късно, но като цяло приветствам този доклад и становището на докладчика. Благодаря, господин първо искам да се съглася с това, което каза колегата Патричало. Аз нямам възражения. Аз съм член и на ИТРЕ, която е водеща в случая. Там проведох също разговори и знам много добре, че всичко, което посочвате е много подходящо за случая и може да се използва. Като комисия по бюджетен контрол е, трябва да обърнем особено внимание на смяната на парадигмата, защото тук се сменя системата е, от е, базиран на разходите одит към базиран върху научни резултати подход за насърчаване на изследванията. Ние познаваме всичко това от Европейския съвет по изследванията, както при фундаменталните изследвания, е, така и в останалите сфери имаме добър опит и затова аз подкрепям е, това като подход. Трябва да се внесат и съответни изменения в тази насока, но е, ние трябва да обърнем по-голямо внимание на ефективността и ефикасността на изследванията. Трябва да поставяме цели, не трябва да проверяваме изпълнението на всички мъждини цели, но основните цели трябва да бъдат заложени като политически и следователски цели. Също е, е важно да се посочи, че изследователските програми са твърде малко видими и сега е моментът е, да се занимаем с одита на тези програми, защото установяваме, че все по-малко изследователи, все по-малко учени се ползват от тези програми. Това се дължи на факта, че те са изключително сложни и ние в е, нашата комисия имахме едно изслушване, при което с ужас беше установено, с колко сложни неща ние като депутати натоварваме изследователите. Просто а, трябва да има все пак някакви граници и а, аз мисля, че особено при малките и средни предприятия това се чувства много силно и те не могат да си позволят отдели, които да се занимават с а, администрирането на такива м, участия в а, изследователски програми. Сега, Искам още да посоча, че е, има различни комисари по изследователската дейност, не само Куин, а има и други, които е, имат в портфейла си изследователска дейност. И е, тук е, одитите са съвсем различни е, като методика и за това аз мисля, че те трябва да се уеднакват, да има само един комисар или компетентен орган, който да е, извършва този одит е, и то по най-прост начин. Това е нещо, нещо, за което настояваме непрекъснато. Благодаря госпожа Гресле. Благодаря и на колегата Патричало. Много интересно беше това, което казахте. Искам да задам един въпрос към комисията. Ние със седмата рамкова програма въведохме сертификати. Защо обаче няма а, толкова успех с тези сертификати за методика? Защо толкова малко такива сертификати са издадени? И още нещо. А, в а, една и съща генерална дирекция не трябва да се обработват различни различни неща. Ако имаме правила, те трябва да бъдат такива, че а, нашите собствени служители трябва да виждат едни и същи неща по един и същ начин. Благодаря. Благодаря. Давам думата сега на представителя на комисията. Много благодаря за възможността да взема думата тук. Благодарности и на настоящата комисия, че обръща толкова сериозно внимание на този важен и труден въпрос на опростяването. Изцяло сме съгласни, че мултиплицирането на различните механизми за финансиране и изпълняващите органи наистина водят до осложняване и че всички институции, участващи в изготвянето на следващата рамкова програма, трябва да обърнат специално внимание на намаляването на тази сложност както и на хармонизирането на условията за изпълнение на различните инструменти и органи. Що се отнася до дискусията по подход на базата на резултатите и по интензивно използване на общите суми, благодарни сме отново, че настоящата комисия приветства този опит за опростяване, но същевременно трябва също да направим едно предупреждение по отношение на реакцията, които получаваме от страна на много заинтересовани страни, европейски институции. Виждаме, че е, вероятно това не е наистина универсална панацея. Някои от е, тревогите бяха изразени и от колеги тук. Така че, е, вероятно, Постепенно ще въвеждаме тези подходи и ще ги изпитаме чрез пилотни проекти, преди да стигнем до общо приложение. Що се отнася до конкретните въпроси, свързани с сертификатите по методиката, трябва да направим разграничение тук между два случая. Единият касае сертификата по средните разходи за персонал, и другият е обичайния сертификат. Що се отнася до обичайните сертификати за институции, които не използват средните разходи за персонал, и наистина редица кандидати, наистина редица сертификат и надброя на сертификатите, които са одобрени, е относително малък. Една от причините е, че за този вид сертификат принадената стойност не е особено висока. Просто заделяте е част от сертификатите по финансовите отчети. Що се отнася до сертификата за средните разходи на, за персонал, тук вече въпросът е малко по-сложен и е свързан с, цялостната рамка на отговорност и отчетност, която работи комисията. По отношение на подхода, който в момента се прилага от Сметната палата – при разглеждането на годишния отчет за увереност, където всъщност се определят и праговете, комисията е определила критериите за приемливост на метода за средните разходи, следвайки този общ подход. В нашето съобщение по опростяването посочихме възможен изход, защото всички знаем, че тази ситуация е нетърпима. До известна степен предложените промени ще изискват и промяна на правилата за участие, т.е. на законодателната рамка на седмата рамкова програма. Бихме могли да обмислим разрешаването на този проблем чрез промяна на цялостния подход и в този смисъл ще бъдем особено благодарни на настоящата комисия на парламента като цяло ако наистина бъде изрично одобрена такава една промяна. Благодаря. Благодаря. Следващото заседание ще бъде на 12 юли в 3 часа след обяд. Сега продължаваме при затворени врати.